почнат междуинституционални преговори по 69 четвърти, извинете, 69-ти член С. Тези мандати може да намерите на сайта на Европейския парламент и ще бъдат публикувани в протокола от днешното заседание. По 69-ти член, параграф 2, броя на депутатите е ясно заявен като този съответен брой депутати могат да поискат до вторник, 4 юли 24 часа, да се започне гласуване. Ако не постъпи такова искане от определен брой депутати, комисиите могат да започнат преговори.